съгласно правило 78 от правилника за работа на парламента. Е, разполагате с техните заглавия. Те ще станат е, част от е, протокола. Разполагате с приятия дневен ред. Политическата група на Обединената левица е поискала за сряда изменения в дневния ред, но нека да започнем с днешния ред. За днешния ред има ли предложение за промяна в дневния ред? Не. За вторник? Също няма. За сряда Обединената левица а, е поискала дебата за въпрос с искане е, за устен отговор относно решението на Япония да поднови улова на китове в сезона 2015-2016, да завърши с резолюция, която да бъде гласувана на юлската сесия. Госпожа Хазекамп има думата е, да се изкаже във връзка с това предложение. Благодаря много, господин председател. Уважаеми колеги, бих искала да представя една резолюция по темата и да предложа да гласуваме по нея през юли. През следващите години Япония има намерение да улови или да убие, вие избирате глагола, 4000 кита в Тихия океан. Има и риби, които са засегнати. Това е... акитовете са едни от най-големите млекопитащи на планетата. От 86-та година има световна забрана за улов на китове, но Япония пренебрегва тази забрана. Ще се ми с кръстени ръце, докато Япония убива последните китове на планетата. Желая ли някой да се изкаже за предложението на госпожа Хазака? Госпожен, господин Лабърц. Господин председател, нашата политическа група подкрепя това предложение. Това е застрашен вид. Това е най-голямото млекопитаещо на планетата по-настоящем, но има и много, много други видове, които са застрашени и изчезват непрекъснато. Много е важно да се борим за биологичното многообразие. Желая ли някой да се изкаже против предложението? Не такъв случай, нека да гласуваме за предложението. Поискано е поименно гласуване. А, моля, моля, гласувайте поименно гласуване. Гласуваха ли всички? Питам още веднъж, гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Предложението се приема. За четвъртък групата на ЕНП е поискала дебата и гласуването по случай на нарушаване на правото човека, демокрацията и принципите на правова държава да се отложи за следобед и да дойде като последна точка в дневния ред. Колегата Преда има думата. Merci. Merci infiniment, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Това е искане, което не поставяме за пръв път и го правим все по същата причина. Този парламент се произнася по въпросите за правата на човека в четвъртъка след обед. Дебатът е изместен сутринта по причини, които не са ни известни. Неодавна беше предвидено след обеда да се разисква по други теми. Ние искаме просто да се възстанови предходният ред. Благодаря. Желая ли някой да се изкаже за предложението на господин Преда? А против? В такъв случай нека да гласуваме. А, който е съгласен с предложението на господин Преда, моля да гласува с дигане на ръка. Против? Въздържали се? Предложението се отхвърля. Беше, беше ясно. Добре. Електронно гласуване, моля, гласувайте. Е Прекратете гласуването. 96 на 205. Да, виждате. В такъв случай е, планът за работа за тази седмица е прият. Е, сега е, преминаваме към изявление на комисията а, относно заседанието на високо равнище на ООН за ХИФ и СПИН. Заповядайте, господин комисар.